Good evening, colleagues. Добър вечер, колеги. First of all, I would like to ask you, do you have your voting... card? Е, не, бай бих искал да ви попитам дали сте си взели картите за гласуване преди началото на заседанието. Добре, започваме след две минути. We will start our... Нека да започнем днешното заседание. Започваме с приемане на дневния ред. Ако няма коментари, дневния ред се смята за прият. Втора точка съобщение на председателя чрез писмена процедура на 2 и 8 октомври координаторите взеха следните решения. Отмяна на мисията в Швеция, предвидена за месец ноември. Второто решение назначават Михаил Густавсон и Едит Бауер за пълноправни членове на експертния форум на Европейски институт за равенство на половете за 3 години и Петра Мария и Готлинд Аубер като заместник членове. И сега пристъпваме към гласуването. Трябва да почакаме ли? А, добре ли? Добре. Продължавам с точка трета от дневния Трет Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2017 година и политиката на Европейския съюз в тази област. Приемане на проектостановището. Докладчик по становището е Жозе Инасио Фария. Пристъпваме към самото гласуване. Изменение номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. А машината не работи, така ли? Чакаме техника. Изменение номер 11. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромис номер 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28. В три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Искате да направим проверка на втората част? Тогава моля ви да вдигнете ръка. За. Против. Обстеншн. Е, uh, Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. 29-то отпада. Изменение 22 ще се гласува след изменение 23-то. Изменение 22. В 4 части. Първа част. Изменение 22. Първа част. За. Yes, because it... Uh, Той по друг параграф, но беше включено в uh, този компромис, компромис номер 5. Не приехме компромис номер 5, така че трябва да го гласуваме. И сега гласуваме изменение 22, първа част за, против, въздържали се. 22. 29 yeah. 29. 29 отпада.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 И сега гласуваме изменение 21. Yeah, yeah, yeah. Yes. Now we are voting on... Сега гласуваме изменение 21 за. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега? Продължаваме с изменение 13 и изменение 26. Идентични им изменения. За, против, въздържали се, приемат се. Сега гласуваме изменение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 против, въздържали се, приема се. Компромис номер 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Сега вече системата работи, така че нека да пробваме. Изменение 43-то. Моля, гласувайте електронно. Приема се. Изменени 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 моля ви отново да гласуваме с възможността за проверка. Кое изменение искате да гласуваме отново? Yes. Okay. Let's continue our voting. Добре, продължаваме с гласуването. Съжаляваме, че в началото имахме известни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 Отхвърля се. Изменение 54 и 55 за, против, въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 56. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 Отхвърля се. 72. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 73. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 77. За. Против въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 81, тъй като 80 отпада, 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 83, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против,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 Компромис номер 2 за против, въздържали се, приема се. Изменение номер 5, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме проекто становището с внесени, на приятите изменения. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления, господин докладчик. Много ви благодаря. Congratulations. Thank you. Mm-hmm. And now, point five on the agenda. Just... Продължаваме с точка 5 от дневния ред, нали така? yes, yes. Just a moment. Извинете. Само момент, моля да седнете. Или ако искат, останете прави, но трябва да гласуваме графика на комисията ФЕМ за 2019 година. Нямате възражения, предполагам. Чудесно. Благодаря ви. Yes. Now... Продължаваме с точка 5 от дневния ред. Програма Правосъдие. Докладчик по становището е госпожа Ангелика Млина. Разглеждаме проекта на становището. Госпожо Млинар, имате думата. For the rest, who is still here? Е, благодаря за останалите. Тук ще бъда накратка и ще се опитам да ви забавлявам. Okay. I will just quickly present ще ви представя накратко проекто становището за програма Правосъдие 2021-2027. Права и ценности на Европейския съюз продължават да бъдат на първо място в ще бъдат отделени средства от бюджета на Европейския съюз. Силно, насочено социален, силно насочен социален фокус и промотиране на ценности сред европейските граждани. Въпреки напредъка, в много от политическите области има пропуски. Пропуски трябва да се обърне внимание на редица проблеми. Анализите показват, че хората които се чувстват дискриминирани въз основа на пол, сексуална и религиозна ориентация. Съдебното сътрудничество е недостатъчно и в рамките на държавите членки често е трудно. Новата програма Правосъдие трябва да подкрепи е, развитието и, правовата държава като опрости достъпа до правосъдие и подобряване на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела. От наша гледна точка програмата трябва да се фокусира върху следното. Подкрепа на обучение, подобряване на културата във връзка с правата държава, премахване на дискриминацията във всички дейности, достъп до фондовете и равни възможности на финансиране за организациите от, гражданските, от гражданското общество в и извън Европейския съюз. Обучение на заинтересованите страни за подобряване на знанията за европейските политики и законодателство. Подкрепа за жертвите на престъпления съдебната система на Европейския съюз не осигурява достатъчна защита на жените и момичетата. Програма Правосъдие трябва да подкрепи правата на жертвите на престъпления и трябва да се фокусираме върху жените и децата. Благодаря. Това е което ще включа в моето проекто становище. Очаквам с вашите коментари и забележки. Благодаря, госпожа Ангели Камлинер. Давам думата, думата на Гнешка Козловска, докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ти, Ангелика. Благодаря за това важно становище и предложението, което което трябва да позволи на Европейски социален фонд Плюс да подобри сътрудничеството и равенството между половете в Европейския съюз. Всичко това е много важно за равенството между мъжете и жените и основните права. Без повишаване на осведомостта и подобряване на качеството на правосъдието няма да постигнем напредък в равенството между половете като цяло. Необходими са ни Необходимо ни е сериозно европейско финансиране – така че да се гарантира, че съществуващото законодателство във връзка с равенството между половете се разбира правилно и се прилага на практика. Необходимо ни е финансиране за обучение на професионалисти и работещи в съдебната система. Това е необходимо не само на ниво адвокати и съдии, но също и полицейски сили и други органи по изпълнението, които много често са първата точка на контакт на жертвите на престъпления измежду жените. Смятаме, че основният проблем е в законодателството във връзка с равнопосвеността на половете не се прилага достатъчно на практика. Ето защо трябва да осигурим обучение за професионалистите в правната сфера във всички държави членки. Смятам, че обучението, което се финансира по ЕСФ+, трябва да се използва за повишаване на осведомеността на разпоредбите на Истанбулската концепция, подпис и ратифицирана от ЕС, така че да, жените и момичета да бъдат защитени от насилие. Например, в България напоследък дебатите във връзка с Истанбулската конвенция показват колко спешно трябва да повишим осведомеността относно основните концепции в тази конвенция. Ще предам моите изменения в тази област и се надявам, че ще срещна вашата подкрепа за подобряване на тази перспектива на равенството на между половете. Благодаря на останалите докладчици в Сянка за работата по това досие. Благодаря на госпожа Козловска. Сега госпожа Пина Бицер на другия докладчик в Сянка. Ovviamente anche considerato le presenze e l'ora, io naturalmente ringrazio la relatrice per il parere eh, sul programma di giustizia per il prossimo settembre това становище, което съвпада с нашите виждания. Програмата ще трябва да, се, да решава проблема с а, половете там, хоризонтално. В... И трябва това да се отрази в, в бъдещата финансова рамка. Но основният проблем, който съществува и който касае тая комисия, която касае нас сите, нас всичките, това е достъпа на жените най-вече е, в, е, в случая на насилие срещу тях и добрите практики за подкрепа от страна на съдебните власти в случай на насилие, тези, това трябва да бъде разпространено в е, Европейския съюз. И ние политически трябва да подкрепяме това, за да не може да има и политическа дейност без финансова подкрепа така че финансово всичките дейности, които могат да помогнат на жените да разкриват случаи на насилие, трябва да бъдат предвидени. Така че трябва да бъде много внимателно да се следи приложението на директивата за помощта за жертви на насилие, а също и така както беше предложено от докладчица и се надявам всичко това може да бъде потвърдено в окончателната версия в регламента за програмата за правосъдие. Също така трябва да се говори за достъп до правосъдие без никаква дискриминация и се надявам, че всичко това ще бъде включено в програмата за следващите години. И накрая, не сам, става дума и за равенството между половете, което трябва хоризонтално да бъде прилагано в различни програми, включително програмата за правосъдие. И ние ще допринасяме за нашата политическа група за, с нашите изменения, за да засилим позицията на комисията и ще участваме общо в тази идея. Благодаря. Представителя на Зелените благодаря. Програма правосъдие е важен инструмент за равенство между половете, защото дискриминацията в съдебната система е една от основните пречки в достъпа до правосъдие. Искам да благодаря на докладчика за нейното предложение. Съгласни сме с много от нейните констатации. Ще представим допълнителни изменения, така че да подкрепим този доклад. Искаме да представим целта, че програмата трябва да подобри ликвидирането на дискриминация между младсинствата, уязвими групи и такива, които с ограничен достъп до правосъдие. Искаме съдиите, полицията и прокурорите да бъдат обучавани тази връзка, за да могат да разпознават жертви жертви на трафик, така че те да бъдат защитени достатъчно. Съдебната система не трябва да позволява жертвите да бъдат делени на отделни категории. Много от решенията много често не позволяват на жертвите да получат правосъдие и те често оттеглят своите жалби. Необходими са обобщени информационни материали, така че да се използват основните инструменти за гарантиране правата на жертвите в рамките на Европейския съюз и обмяната на добри практики между съдилищата, най-вече е, връзка с насилието на полова основа. Само при включването на, не само включването на въпроса за пола в съдебната система, но също така и баланс между половете, като да се създаде група експерти, която да консултира преди и след изпълнението на програмата. Ще представим допълнителни изменения които да включват и данни, свързани в тази връзка. И сега заключенията на госпожа Млинар, докладчика. Благодаря. Мисля, че от това, което чух от докладчите в Сянка, смятам, че ще се получи едно много добро становище. Мисля, че това може да бъде взето предвид от водещата комисия. 25 октомври е крайният срок за представяне на измененията и очаквам едно ползотворно сътрудничество. Благодаря. Благодаря, Млинар. Вие вече казахте кой е крайният срок за измененията. 25 октомври, 5 часа след обед. Преминаваме към точка 6. Не, не приключваме, не. В 10 часа приключваме. Може да, можете да отидете на, друга, на друго заседание. Остава ни още едно становище – създаване на инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Елеонора Форенца е докладчик и сега давам думата на госпожа Форенца. Благодаря, госпожо. Международното сътрудничество е един от инструмент, който Европейския съюз има, за да развива човешките права. Става дума за защита на човешките права и става дума и също и за правата на жените и на децата. Към това се е, прибавят и е, за въпросите с околната среда и заедостта. Това ще даде възможност на Европейския съюз да приложи сътрудничество, което се вписва в стоеността на Европейския съюз на тази основа и с това намерение аз изготвих това е, е първият, първия вариант на становище по предложението за регламент на комисията – и идеята е да се развият стоеностите на Европейския съюз в целия свят, да се прилагат принципите на Европейския съюз. Независимо от тази обща цел, аз изправих срещу едно събрание, което като че ли развива което развива интересите на Европейския съюз, особено във връзка с миграцията с и развит В е, е, Що се отнася до гражданското общество и неправителствени организации, различните е, партньори, аз приех доста феминистичен подход за да се занимава с международното сътрудничество в перспектива на трайно развитие, дългосрочен план. Не трябва да забравяме, че тази цел, по-специално точка 5 за равенството между половете е хоризонтална цел за всичките държави членки. Трябва това нещо да бъде подчертано и по различен начин, за да се почертаят някои аспекти от живота, които не са много ясни. По-специално точки от преамбил 29.30 и член 9 относно военното намеса и измененията 45 до 51. Хипотезата ми е следната. Жените при които е, от политическа гледна точка ситуацията им е доста субективна, но тяхната борба се вписва в борбата срещу е, патриарх, патриархалното общество, което е характерно за всички култури и епохи. Днес по-скоро се говори за едно световно измерение. Разликата при новия феминизъм е по-скоро е, източник на обогатяване и по този начин се говори е, за, и за е, феминизма, и за миграцията. Различните феминисти бяха в основата за този диалог в комисията, но това по-скоро се превърна в една борба, война. Военното, военното намеса е също въпрос на полове и Значи трябва да има правосъдие за всички, не само за жените и младите жени, но целта за а, а, сътрудничество за развитие означава уважа, а, сигурност на човешкия живот, а не сигурност на границите които устравяват иерархия между гражданите от първа и втора зона. Това ни, ще ни позволи да засилим междукултурния диалог, да премахнем бедността, да се борим срещу неравенството във всички негови форми, по-скоро неравенството между мъже и жени, да се борим за мир и да, да помогнем на регионите и населенията, които трябва да се изправят пред миграционните вълни които често са причинени от е, природни катастрофи или от човешка несправедливост. Трябва да се спазват правата на човека и на половете. Благодаря. Сега давам думата на догащите в сянка. Господин Соле. Благодаря, госпожо председател. Съгласен с много от нещата, които каза Елеонора – Европейския съюз играе важна роля в борбата срещу злоупотребата с правата на жените. Съществуващите инструменти трябва да представляват основното средство за това. Комисията иска да слее няколко инструмента, така че да се получи по-голяма гъвкавост. Но опитът показва, че това се отразява негативно върху равенството на половете. Ето защо трябва да гарантираме, че този инструмент няма да навреди на целите за равенството между половете. Подкрепям изцяло докладчика и предложението за включването на специални теми във връзка с равенство между половете и бюджетни средства. Трябва да гарантираме, че тази програма ще бъде полезно средство наред с други мерки за борба с сексуалното насилие и репродуктивното здраве и защитата на човешките права. Бях изненадан, че основният принцип на, на че що се отнася до общите права за равенството на половете, предложението на комисията не съдържа такива индикатори или свързани с това неравенство данни. Трябва да се гарантира, че предоставянето на средства и използването на инструментите трябва да наистина държи сметка за равенството между половете. Благодаря, госпожо Стели. Докладчик Клермуди. Благодаря, госпожо председател. Тук ще представя позицията на колечката, защото тя не можа да присъства тази вечер, за което се извинява. Но колечката много дължеше да благодари чрез мен, разбира се, докладчицата за чудесно свършената работа по, този, по това становище, за Комисията по външните е, дела и както и като докладчица в сянка приема, разбира се, ангажимента на е, докладчицата относно жените и децата, както и подкрепата за е, еротичните младсинства. Също така и реакциите срещу организация, организациите, колежката Форенца се съсредоточава съвсем основателно върху хоризонталните елементи на целта за устойчивото развитие и огромната роля, която играе гражданското общество в процеса на вземане на решения, както на международно и така и национално равнище. И тези изменения, които се предлагат, трябва да засилят посланието на докладчицата, като се съсредоточава върху включването на измерението, полното измерение, като гарантира, че финансиране за жените ще бъдат осигурени в стратегически, регионални и други програми. И колежката държи да се съсредоточим основно върху ролята на жените като сила на замира и върху положителното им присъствие в преговорите, като подчертава и отрицателното отражение върху миграцията и климатичното промени, за което благодаря още веднъж на докладчицата за чудесно свършената работа. Мис Пицерна, Мис Паренза. Благодаря, госпожо. Благодаря много колежките и колегите за приноса, които вече предоставиха чрез изказванията тази вечер. Сигурен съм, че това ще бъде една чудесно една чудесна и приятна работа в, чрез диалога в различните групи. Го усетих го още днес, усетих ангажимента и ще бъдем колкото може по-ефикасно в, ще бъдем ефикасни в нашето послание. Мис дедлайн for tabling amendments. Благодаря. 6 октомври 11 часа е крайен срок за измененията. Други разни въпроси. Следващото ни заседание 8 ноември от 9 до 12.30. Благодаря ви, колеги, благодаря на секретарията, на преводачите. Благодаря на всички вас, които взехте участие в нашето заседание. Желая ви лека нощ и благодаря.